busy, huh? You had another minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti, ambasciatori. Добър ден отново на всички. Също така, добре дошли и на посланиците. И сега ние се радваме, че сред нас е министър на унгарското развитие на селските региони. И сега а, ние се радваме, че Шандор е тук, който ще ни каже заключенията на съвета ние работим по доклада на Албертес, който е важен доклад а, в отговор на съобщението на комисията от ноември миналата година, която изложи приоритетите на Комисията по селско стопанство и развитие на селските региони. Искам да ви благодаря за това, че сте тук. Имате думата, господин министър. Благодаря. И господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа, в януари, в началото на унгарското председателство. Аз се срещнах с вас и тогава вие ме помолихте да дойда отново по време на нашето полугодие, за да ви информирам за подготовката на ОСП в съвета. Именно за това беше предвидено днешната обмяна на мнение. Унгарското председателство и аз лично сме убедени, че имаме нужда от активност на председателството в сътрудничество с парламента. Именно в този дух дойдох тук при вас днес и много се радвам, че имам възможност да ви информирам, че съвет на 17 марта с голямо мнозинство прие заключенията на унгарското председателство и даде много ясна ориентация <clears throat> относно бъдещето на ОСП в комисията. В досиетата, които се разглеждат, унгарското председателство даде приоритет на преговорите за бъдещето на ОСП и също така ние смятаме, че селското стопанство е стратегически сектор на Европа с основно значение за, него, за нейното политическо и економическо развитие. Още от самото начало унгарското председателство изрази своята своята амбиция да постигне едно значително развитие на ОСП до 2020 година. Голямо значение, голямо развитие беше постигнато на 17 март, беше прието с квалифицирано мнозинство бъдещето на ОСП. 20 държави членки го подкрепиха и се консолидира позицията по ОСП. Това съгласие е едно добро послание за гражданите на Европа, за селските стопани и за всички, които живеят на село и които са засегнати от различните последици на общата селско-стопанска политика. Мисля, че с тези заключения на председателството ние постигнахме нашата цел – е, няма смисъл пред вас да твърдя до каква степен е трудно да се намери общ знаменател е, между различните държави. Заключенията отразяват мотото на унгарското председателство – ние смятаме, че една силна Европа се нуждае от силна обща селско-стопанска политика и това е в интерес не само за общността на европейските граждани, но и на всички граждани. <clears throat> Съобщението а, а, очертава становището на държавите членки. Аз съм сигурен, че тези а, заключения дават, очертават позицията на комисията във връзка с законодателните предложения и принципите, заложени в нейното съобщение. Госпожи и господа, позволете ми да резюмирам, да обобщя съвсем накратко заключенията на председателството. Заключенията под потвърждават трите цели за бъдещето на общата селско-стопанска политика, както те са формулирани в съобщението на Европейската комисия. Европа следва да произвежда достатъчно храни, които да са сигурни, на добро качество и с ам, достъпни цени. Ние трябва да използваме интелигентно нашите природни ресурси, нашата околна среда, климата, животните и растенията и също времено това да бъде един поминък а, за селските райони с цел поддържане на една жизнеспособна економика. Искам да подчертая, сред заключенията, че министрите на Европейския съюз, че общата селско-стопанска политика трябва да се приспособи към новите изисквания. Съвета подчертава, че ОСП ще има много важен принос за постигането на целите на Европа в, за 2020 година. Заключенията потвърждават, че общата селско-стопанска политика е, оста, ще остане силна политика за в бъдеще и тя трябва да разполага с пропорционални е, ресурси за целите на Съюза. Естествено, ние очакваме че е, бюджетния пакет ще бъде одобрен от Европейския съвет. Струк сегашната структура на общата селско-стопанска политика се опира на два стълба и това трябва да се запази запаси. Опростяването на ОСП е един от най-важните въпроси. Е, съвет е, призова комисията да разгледа предложенията, направени от държавите членки в този контекст. Е, заключенията отчитат легитимността на, за, на преките плащания, което представлява по-голямата част от приходите на селските стопани. През последните месеци проведохме един много интензивен дебат за преразпределянето на преките помощи на приходите на селските стопани. Отчита се, че това разпределение следва да бъде по-равнопоставено, на общата рамка на бюджет бюджета също трябва да се отчете и всички значими промени следва да бъдат избягвани. Съвета оставя отворена идеята да има по-целенасочени форми на помощ с цел по-добро използване на средствата на данакоплаците. Също времено отчетохме значи значителна съпротива срещу някои форми на използване на частните фондове. Комисията се е, базира на факта, че трябва да се направи едно предложение, което да не засяга конкурентоспособността и е, упростяването на ОСП. Съветът се съгласява, че селското стопанство в Европа е, следва да запази своята пазарна ориентация и конкурентоспособност. Министрите на Европейския съюз смятат, е, че е, селското стопанство трябва да остане устойчиво и конкурентоспособно. Държавите членки искат да се спре намаляването на приходите на селските стопани демонстрира се желанието да се предпазят селските стопани от флуктуацията на стените. Повечето държавите членки смятат, че е необходимо да се поддържат пазарните мерки в сферата на сигурността на храните. Държавите членки подкрепят идеята също така, че държавите членки следва да а, запазят а, раз, а, равнопоставеността. ОСП трябва също така да отчита и екологичните цели. Има консенсус а, върху а, оздравяването на общата селско-стопанска политика. Трябва да се отчитат и климатичните промени и това трябва да се прави съвместно с целта за упростяване на ОСП. Следователно не може да се увеличават административните е, трудности на селските стопани. Трябва да се отчитат също така и интересите на селските стопани, интересите на обществото и на економическата реалност. Според съвета, Европейското селско стопанство не може да изпълни своите економически и екологични е, цели е, без е, без помощ. Необходимо е да се да се възпроизвеждат резултатите. Е, легитимността на ОСП трябва да се докаже. Необходимо е силно и гъвкаво селско стопанство с, с конкурентоспособност, модернизиране и устойчивост на селското стопанство. Ние отдаваме много голямо значение на младите селски стопани с цел да се осигури производството на храни в достатъчни количества и с добро качество. Съветът отчита, че трябва да се засили последователността и синергизма на селската политика и други европейски политики. Ние също така се ангажираме с това Европа да се пази разнообразието на селско-стопанската дейност и да подобри економическите условия в селските райони. Днес нямам намерение да ви предоставя пълен списък на заключенията, които естествено можете да намерите в публикуваните документи. Е, е, идеята е да подчертая най-важните аспекти. Искам да ви интересувам, да ви информирам, че съвета зададе ясни и последователни насоки за бъдещето на ОСП и се ангажира с, с това една силна политика да бъде в съответствие с една силна Европа. Ние а, придаваме голямо значение на работата в, на парламента като орган, <clears throat> като законодателен а, орган. И също така се запознахме с измененията на доклада на господин Дес. Парламента трябва да зададе една ясна рамка за бъдещата силна обща селско-стопанска политика. Госпожи и господа, позволете ми да ви информирам накратко с други законодателни досиета които са приоритет за унгарското председателство. Бих желал да подчертая пакета за млякото и политическия пакет, свързан с качеството. селските стопани и производители искат да бъдат приети тези документи с цел да се получи съгласие на първо четене е по възможност по време на унгарското председателство. Освен това, ние постигнахме значителен напредък в съвета във връзка с хармонизирането на законодателството по ОСП с е, е, Лисабонския договор. Това е едно законодателство от около 2000 страници и ние смятаме, че Европейския парламент също трябва да приеме този въпрос като свой приоритет и да се опитаме да постигнем съгласие на първо четене. Ние очакваме най-голям напредък в сферата на развитието на селските райони и на преките плащания. Бих желал да ви, уворя, да ви уверя в амбицията и динамизма на ам, унгарското председателство. Ние сме готови да си сътрудничим с вас под формата на консултации, за да може да постигнем необходимия напредък и аз и за в бъдеще разчитам на вашето конструктивно сътрудничество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. В комисията, естествено, ние с удоволствие ще работим с вас заедно, така че двата пакета, развитие на селските райони и след това преки плащания – ще могат да бъдат е, доразвити паралелно и бързо и да доведат до успех. Разбира се, съвета трябва да приеме предложенията на парламента. Сега мога да започна с разискването. Давам думата на докладчика, господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно и на вас, господин министър Фацикас, че представлявате днес унгарското председателство. Аз много внимателно изслушах това, което изложихте сега в вашия доклад. Много от нещата могат да се подкрепят, но що се отнася до целите, наистина аз мога да посоча, ние сме до голяма степен единни по отношение на целите, защото са ни необходими хранителни продукти с високо качество в Европа. Също така трябва да опазваме околната среда, да се грижим за животните, за тяхната защита. Също така трябва да осигурим устойчиво производство водително и конкурентоспособно селско стопанство. Вие съвсем правилно посочихте, че е, Решаващата тема е в края на обсъжданията за сълскостопанската политика. Това няма да бъде лесен проблем, защото ще става дума за това с колко средства ще разполага тя накрая. И едва когато се даде отговор на този въпрос, можем да дадем окончателен отговор на въпроса как ще изглежда ОСП в бъдеще. Аз смятам, а, мисля, че това мнение се подкрепя от мнозинството в парламента, че са ни необходими необходими двата стълба. Със сигурност съществуват различни схващания по това как точно трябва да изглежда двата стълба, но през следващите седмици ние ще успеем да постигнем компромис, така че да спечелим по възможно широко мнозинство за задачите, които трябва да бъдат изпълнявани в рамките на тия два стълба. Е, това ще бъде доста сложна тема, също и накрая в е, съвета защото ще трябва да се вземе решение по разпределението на бюджетните средства между държавите членки и много изменения се отнасят точно до това. Тук естествено в зависимост от е, е, интересите, мненията се различават доста силно, но мисля, че накрая ще намерим решение, което да ни даде възможност за по-справедливо разпределяне на средствата за ОСП в Европа. Днес германският министр на селското стопанство госпожа Елза Айзер, а, Айгнер беше тук при координаторите и тя каза, че е трудно да се установят небюрократични правила и ако максималната граница води до разделяне на земеделски стопанства, това едва ли води към целта. Аз мисля, че между парламента и съвета съществува единодушие, че трябва да развиваме пазарно ориентирано европейско селско стопанство, обаче не трябва да го излагаме единствено на действието на свободните пазарни сили – за европейските земеделски стопани трябва да се гарантира мрежа на сигурност, която да олавя големите колебания на сълскостопанските пазари. Радвам се, че засегнахте и темата за младите селски стопани. Имаше скоро дискусия с а, тях, но там също установих, че и сред тях мнението по насоките на ОСП е, доста, е, е доста разнопосочно. Господин Фацика, искам да ви благодаря като цяло и се надявам, че през следващите седмици до края на унгарското председателство ще можем да се радваме на едно добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Луис Капола Сантос. eu peço desculpa sobre uma questão de organização dos nossos trabalhos. Eu... Благодаря, господин председател. Имам въпрос, свързан с организацията на нашата работа. Предполагам, че изказването на унгарското председателство е свързано с точка 13 от дневния ред. Така ли е? В такъв случай искам да кажа следното. Искам да благодаря на министъра за информацията за състоянието, за актуалното положение в съвета. Социалистите по принцип са доволни. Има редица въпроси, по които сме съгласни. От името на групата на социалистите искам да кажа, че 1267 изменения бяха внесени. Нашата група положи сериозни усилия да развие своите предложения в колкото се може по-малко изменения. По-малко от 10 на 100 от измененията са наши. Нашите изменения обхващат всички въпроси, които ни интересуват и бяха прияти от мнозинството от членовете на нашата група, което означава, че ние сме доста дисциплинирана група и имаме сходно виждане по въпроса. Не искам да предотвратя това резултат от това, което ще каже докладчика в Сенка Штефан Фюле, но още веднъж искам да потвърдя нашето желание да се стигне до компромис. Стратегията за бъдещия подход трябва да е последователна и кохерентна. Джордж Лайон. Ще бъда кратък. Съгласен съм с това, което казахте във вашата презентация. Необходимост е от сигурност на продоволствието, консенсуса за по-голямата екосъобразност на ОСП. Може да има консенсус по този въпрос, но не е ясно по кой точно път трябва да тръгнем. Също борбата с климатичните изменения в ОСП. Това е много важен въпрос. ОСП трябва да е на една и съща частота с проблемите, които вълнуват хората. Очакваме с нетърпение да работим с вашето председателство. Надяваме се, че ще предвижим дискусията напред. Ще положим максимални усилия да предвижим нещата в нашата комисия напред и да излезем с ясна категорична позиция на Европейския парламент за бъдещия път, по който трябва да поемем. Благодаря, Джордж. Господин министр, благодаря ви за направеното изложение. Вие казахте, че съветът всъщност представлява различни мнения. Там мненията са различни, както в парламента и в крайна сметка ние трябва да стигнем до едно общо становище. Надяваме се, че това, което се твърди във връзка с бюджета за селско стопанство наистина ще бъде изпълнено и се надявам, че съветът ще изпълни това, което е обещал. Разбира се, има някои спорни точки, които обсъждаме тук в парламента. Те са спорни и за съвета. Например, темата, свързана с разпределението на средствата е много актуална тема и трябва да се занимаем с нея, защото всъщност е, ние ще трябва да дадем възможност на земеделските стопани за по-голямо участие. Това е повече или по-малко задача, която трябва да изпълним и се надявам, че от е, страната на съвета ще бъдат предприяти необходимите стъпки. Аз обаче е, съм малко очуден, че оставяте до известна степен на заден план темата за озеленяването на селското стопанство. Това е нейн е, основен елемент и би трябвало да залегне в центъра на разсъжденията за общата сълскостопанска политика и разходите за нея. Ако мога да цитирам накратко, вчера в Единбърг беше представено едно изследване във връзка с високите количества азот, които причиняват е, много големи последващи разходи от 70 е, е, милиарда евро, примерно такъв порядък. И това изследване се занимава точно с тези ефекти, като поставя препоръка, че трябва да се противодейства на това развитие. Така че в Европа ние би трябвало да поставим екологичните мерки на преден плат и се надявам, че по-нататък дебата в съвета ще протече в този дух. Благодаря, Мартин. Сега, Малбек. Министър Урак. Благодаря. Имам удоволствие да приветствам господин министър Фарсакаш. Аз искам да го а, попитам като представител на председателството и в неговата битност на министър на моята страна. Искам да се възползвам от възможността да поясня няколко основни въпроса, които са свързани с основни ценности. Именно в този дух внесох моите изменения в доклада. Първият ми въпрос се отнася до един технически аспект. Аз предлагам общ политически знаменател на селското стопанство и развитието на селските региони. Тук става дума за един а, въпрос по същество, а именно дали искаме да запасим а, а, селската среда. Втори въпрос, който е свързан с първия, се отнася за естеството на системата за помощи, която ще въведем от тази система за помощи за селските стопани ще зависи дали хората ще успеят да оцелеят по селата? Дали, господин министър, смятате, че трябва да се въведе таван за плащане на площ? Мисля, че е несправедливо а, унгарските и европейските а, е, <clears throat> данакоплаци да финансират милиардерите, червените барони, които живеят на гърба на селското стопанство и е, използват много малко работна ръка. Аз казвам това за за а, унгарските а, денакоплаци, че им пир, а, а, а, империята Чани получава милиарди в, под формата на селско-стопанска помощ. Това е банкер, а, който живее в Будапешт и никога не е ставал рано, за да работи на полето. Е, ще има ли таван и дали унгарското председателство и вие, господин министър, сте за въвеждането на на едно минимално заплащане, което ще даде възможност на селските стопани да могат да оцелеят и а, младите да отидат в селското стопанство. На трето място, какво смятате, господин министр, какво е вашето становище по глобалния въпрос? Смятате ли, че може да се каже, че добрите храни са произведените на местно равнище храни и не трябва ли да се насърчи да се насърчат малките преработващи предприятия и производители на храни. Последния най-конкретен въпрос. Искам да ви запитам, съгласни ли сте, господин министр, да се забрани просто вноса на продукти, които не отговарят на различните норми за защита на потребителите, които са много стриктни, които са валидни в Европа и които селския стопанин в Унгария следва да спазва, но повечето производители в третия свят не спазват тези правила и това не е справедливо. Смятате ли, че справедливостта е важно? Благодаря. Няма да се впускам в унгарския дебат. Аз мисля, че трябва да знам дали вие, госпожо, ставате рано за да работите. Може да обсъдим този въпрос. Искам да задам един въпрос, няколко въпроса. Да, предполагам, че забавенето се дължеше на превода. Приветствам представянето на работата на съвета. Да се надяваме, че това е било обективно от гледна точка на ОСП, която трябва да бъде една конкурентоспособна политика, да отразява социалното измерение на селското стопанство по европейската територия. Тази селско-стопанска политика трябва да бъде справедлива при разпределянето на средствата и тя естествено трябва да бъде устойчива. На тази тема Алберт Дес, който много е работил тук в комисията, както всички знаят, той предлага компромиси. Това ще бъде а, темата на, работ... на, на неговото представяне, но въпросът е дали парламента ще може да приеме тези предложения. Господин председател, вие ще приветствате това съобщение и посоката, която то следва. Искам да задам въпрос. Дали в съвета са се провеждали обсъждания по въпроса за е, устойчивостта на селското стопанство между първия и втория стил, дали ще се развие дискусия по едно предложение, не само предложението, което беше представено от е, комисаря, дали ще се възстанови или ще се промени е, равновесието между производителите. Благодаря, Джеймс Никълсън. Mulvey, Ordine del giorno. Eh? Yes, Madam Chair, I wonder if you would be kind enough to... Представителя на банкерите, милионери. Стана ясно, че имаме такъв човек в залата. Тук има човек, който представлява интересите на банкерите, милионери. Може ли да помолите колегата да внимава с хумора си и да си запазва подобни коментари от личен характер? Джеймс те? Uh, uh, Това въжи за всички, Джеймс. Искам да приветствам министъра с добре дошъл. Преди коледа бях в Унгария видях много от проблемите, пред които е изправена страната. Хубаво е човек от старите държави членки да види какви са проблемите в новите държави членки, които може да са много по-различни от тези, с които се сблъскваме ние. Относно позеленяването на ОСП, това ще е основният елемент на позицията на парламента – Озеленяването ще е елемент от каквато и да била реформа. Но аз не смятам, че озеленяването трябва да е в първо, първия стълб. То трябва да е във втория стълб. Има колеги, които са на противното мнение. Аз уважавам тяхното мнение, но смятам, че в парламента, в комисията и съвета говори много за прекратяването на бюрокрацията – за упростяване на кръстосното съответствие. Всеки говори, но реалността е, че всяко решение, всяка директива означават повече контрол, повече бюрокрация. Е, къде ще му излезе края? Вместо да говорим само за опростяване, защо не пристъпим от думи към дела? Надявам се, комисаря, когато излезе с законодателния проект в края на годината, да приеме конкретни стъпки към решаването на този проблем. В комисията, както чухте, има най-различни мнения, както и в съвета. Но Истината е, че в крайна сметка ще трябва да сближим позициите си. Никой няма да получи всичко, което иска. Но трябва да се опитаме да изградим обща селскостопанска политика, която да работи и да осигурява сигурност на продоволствието. Това е основното предизвикателство. Аз съм готов да работим по пакета за млечните продукти – през следните месеци. Не се предснявам, че някои от актовете, които се предлагат, ще окажат натиск върху дребните фермери. Те ще фалират. Това е в северните райони, в западните райони, в планинските райони, т.е. Това е проблем. Трябва да направим нещо по него. Защото този проблем сам няма да изчезне. Агню е пой Дорфман. Благодаря, Джеймс. Долфмен. Имам конкретен въпрос към господин министера. В думата в английския превод се използваше конвергентност, сближаване. Това е сериозен лайтмотив в Великобритания. За нас конвергенцията представлява изразяване на плащанията за стари и нови държави членки. Както знаете, старите получават много повече на хектар от новите. За нас конвергенцията означава изравняване на тези плащания. Някой от вас ще привърса тази идея. От гледна точка на нашите данакоплаци в Великобритания, това означава, че те ще загубят. Конвергенция може да означава конвергенция или сближаване на мненията между съвета, парламента и комисията. Може би сте имали предвид двете неща. Може ли да поясните? да, да стане ясно дали не все пак не говорите за уеднаквяване или уравниловка на плащанията. Благодаря, господин. господин Дофман, благодаря, господин министър, че сте тук. Уважаеми господин председател, Обръщам се и към вас. Е, радвам се, че мога да чуя тук мнението на съвета по общата сълсостопанска политика. Повечето от е, нещата, които изложихме тук, се радват на нашето съгласие. Искам да засегна сега някои точки. Вие казахте, че ще има ново разпределение на директните плащания, като приемам, че ще трябва да има и преработка на критериите. Това обаче не се отнася само до разпределението между държавите членки, а най-вече в самите държави членки. Например, аз идвам от държава членка Италия, където между отделните региони които получават най-много помощи и най-малко помощи, съотношението е 1 към 10. Това е свързано с историческия модел на изчисляване на помощите и мисля, че е крайно време този модел да бъде премахнат, като се вземат предвид и е, пасищата. Вие говорихте за е, и зелените площи също. Вие говорихте за максимална граница. Е, Казахте, че плащанията по първия стълб трябва да служат като компенсация на доходите. Трябва много внимателно да се занимаем с тези неща и да потърсим решение, може би в регресията, без съмнение е, обработката на площите е по-скъпа за едно по-малко стопанство, отколкото за по-голямо и за това трябва да има една разумна регресия, която правилно да отразява разходите в селското стопанство. Смятам, че е, по-добре в случая да се избере по-висока е, максимална сума и да се е, стимулират, да се подпомагат повече първите хектари, отколкото следващите. Защото всъщност е, това има своето разумно обяснение. Аз идвам от е, страна, където има само малки земеделски стопанства и за това е необходимо и е крайно време да се дебюрократизира системата, така че да се даде възможност на тези малки земеделски стопанства да действат в по-упростени условия. Накрая искам да кажа нещо за млякото, тъй като и вие споменахте тази тема. Смятам, че предложението на комисията върви в правилна посока то не може да даде абсолютен отговор на изтичащите млечни квоти през 2015 година в някои райони, като например в планинските райони. Това ще доведе до проблеми и смятам, че в хода на реформата на ОСП ние трябва да помислим как е, е, стопанствата, е, които са специализирани в млекопроизводство, да получат съответните помощи, защото всъщност ако се се спре млекопроизводството в е, планинските райони, се спира и цялото селско стопанство там, тъй като, е, както казах, това е, е основен вид селско стопанство, което се практикува там. И трябва да си помислим какво да направим до изтичане на квотите. Благодаря, Гарсия Парас. Antes de hacer una breve referencia con respecto al informe del señor Dess eh, relativo al futuro de la PAC una breve intervención. Във връзка с казаното господин Дес за бъдещето на ОСП, накратко ще се спра за пакета за качеството, който визира председателя. Както си спомните, вчера разглеждахме доклад по този въпрос, водихме и дебат в парламента. Що се отнася до изграждането на единна позиция в парламента, това не трябва да е толкова проблематично. Надяваме се, че съвета също ще прояви желание да сътрудничи с нас, за да може парламента да внесе новите си предложения в пакета. Подпомагане на производителите, по-добра помощ за организацията на земеделски стопани и така нататък. Надяваме се да надграждаме върху съществуващите канали за сътрудничество и така да подобрим сегашната система за качеството. Що се отнася до доклада на господин Дес? Моите колеги очертаха позиция, която обобщава нашия цялостен подход към доклада – трябва да положим сериозни усилия да изградим стабилна обща позиция, групите в парламента и председателството през 12 месеца са на едно мнение по предизвикателствата, пред които сме изправени. Има принципно съгласие, че нуждаем от стабилна ОСП, два стълба, силен земеделски сектор. Има въпроси, по които нашата комисия, и различните групи на полити... трябва да положат усилия, за да намерят пресечна точка в позицията, да излязат с такава позиция, която е съобразена с целите на всички ни. Имам някои конкретни въпроси от особено значение. Първо, младите земеделски стопани. Много важен фактор – но не трябва да забравяме, че жените също са важен елемент от селската економика. В бъдещето ОСП трябва да направим така, че жените да могат да изиграят пълноценна роля в селската економика. Да включим развитие на селските райони и селско стопанство. Младите земеделски стопани, жените са много важни, значи, що се отнася до справедливото разпределение на помощите, няма човек в комисията, който да е против този принцип. Но трябва да решим един проблем, който се очерта в дискусията. Той е свързан с изпълнение на инструмента за преките помощи. Не трябва да забравяме за периодите за преходни помощи, за които призоваваме по първия стълб. Когато говорим за разнообразието от европейското земеделие, това е факт, който не можем да пренебрегваме. Методите в животновътството, растениевътството принципно трябва да отчитат спецификата на някои райони, като Средиземно море. Ясно е, че има сериозна несигурност в целия сектор на животноводството и животноводите се нуждаят от ефикасен инструментариум за получаване на подкрепа. Като сме предвид колко разнороден е този сектор, не трябва да забравяме какви са потребностите на животноводите в области като Средиземноморието в контекста на дебата за бъдещето на ОСП. Господин Бове. Господин Яри, след това господин Бове. При всички различия, преждеговорившите все пак подчертаха, че има и доста общи неща и ние трябва да се радваме на тази дискусия. Ние Признаваме нашата обща сълскостопанска политика, искаме да бъдат е, отпуснати съответни средства за нея, искаме устойчивост, искаме производителност. Също така има и голямо съгласие по това, че трябва да бъде включен фактора по зеленяване на сълскостопанската политика, така че да се погрижим небюрократично за е, благото на земеделските стопани и за околната среда. Обаче аз искам сега да се спра на въпроса за дегресията. Е, благодаря на преждеговорившите, защото те говориха за многообразието в европейската селскостопанска политика. Това също е част от това многообразие. Аз е, идвам част от е, Германия. През 60-та година тогава нашите земеделски стопани бяха принудени да влязат в кооперативни стопанства – и е, след това трябваше да се вземе решение 1991 година как е, да продължим да стопанисваме земята. Повечето решиха това да се извършва съвместно и последицата е, че е, стопанствата станаха по-големи, отколкото в други части на Европа. Естествено, това звучи малко нескромно, когато получаваме толкова много средства за толкова много хектари, но пък имайте предвид, че стотици семейства се прехранват по този начин. Това, което обаче хората от моя регион трудно могат да разберат е, че след краха на Гедера отново има предписания за големината на селските стопанства. Те не могат да разберат това и за това аз ще работя в следната посока. Дори и целите да са а, вярни и приемливи, устойчивост, а, екологичност и така нататък, европейската а, сълскостопанска политика трябва да прояви смелост да а, приема и други по-малки структури. Непрекъснато се води тази дискусия между малките и големите. Искам да посоча, че при нас управителят на едно такова стопанство също остава рано сутрин, може да не е, дои кравите, но все пак има достатъчно работа, така че става рано. И последно, аз не още веднъж искам да повторя, нека да няма предписания за големината на стопанствата. Благодаря. Жозе Бове. Euh, Аз искам да се изкажа по три неща, изхождайки от една реалност, която вече виждаме. <clears throat> Вие знаете, че в Европа популизма и ксенофобията се засилват, за съжаление, с и това застрашава демокрацията. Много често тези движения се развиват и се подхранват от съществуващите несправедливости и се подхранват от дебатите. И как може това да стане възможно от една група, която е която е националистична в Русия. Аз мисля, че трябва да се попречи на това всички е, идеи е важно да <clears throat> е, е, важно е да се борим с тези идеи, за да се постигне справедливост, защото понятието справедливост е изключително важно в ОСП, тъй като това е единствената подобна политика в Европейския съюз. И трябва да се попречи на националистите, да се избегне несправедливостта между държавите. И това е нещо изключително важно, защото не може да има Европа на две скорости. Трябва да има справедливост между регионите, защото има трудни региони и също така така региони, които са по-фаворизирани. Трябва да има справедливост между селските стопани, защото не може да има несправедливо и неравнопоставено разпределене на финансирането. И аз искам да се обърна към господин Дес. Парламента трябва да има обща позиция, да, каже, да се каже, каже, че Европа без селско стопанство не може да съществува. Но Европа е, е Европа и населените, но и на 500 милиона граждани. Благодаря, че днес присъствате на нашата дискусия. Списъкът, който вие ни дадохте, списъкът изготвен от съвета, ми създава доста загриженост. Той е точно толкова дълъг, колкото и нашият е, списък. Много желания трябва да бъдат изпълнени в рамките на ОСП, а няма никакво решение за това как е, да бъде финансирано всичко това са средствата, с които разполагаме. Затова аз мисля, че е крайно време ние да започнем дискусия по това къде са нашите приоритети, какво всъщност е най-важно за нас, какво трябва непременно да бъде изпълнено и е, къде бихме могли все пак да кажем, че това е от второстепенно значение – Трябва да очертаем приоритетите и като цяло знаем, че когато гледаме по-реалистично на нещата, е, ще установим, че е, едва ли някой ще иска да плаща, но е, от друга страна ние ще искаме все повече задачи да изпълним, а чисто математически това е невъзможно. Така че трябва да кажем на земеделските стопани съвсем ясно кое е приоритет за нас и кое не. Имаме списък, в който всъщност сме включили много неща и искаме да задоволим всички, но аз се съмнявам дали бихме могли е, реално да приложим този списък. Мишел Дантен. Merci, monsieur le ministre, d'être благодаря, господин министр, че сте сред нас. Благодаря, господин председател, че отчитате и вземете предвид работата на съвета. Ще започна с последното, което, за което говорихте. Искаме да има сътрудничество, за да се приключи работата по тази тема по време на унгарското председателство. Ние сме съгласни, че парламентът трябва да се ангажира с няколко теми, които бяха изречени вече, например, управлението на производството, е, установяването на географските региони, едно добро сътрудничество. А сега по ОСП тук има един дълъг списък, съображения, които трябва да се отчетат и от съвета и говорихме и също така за пари. Председателя Борозо ще трябва още по време на унгарското председателство да, даде представата за бъдещия бюджет. Можете ли да ни кажете какво е становището на съвета по бюджетния въпрос? Аз изпомням, че в доклада Лайън парламента се изрази във връзка с поддържането на бюджета на сегашното му равнище. Алберт Дес също така подхваща това предложение и го поддържа. И какво смята сегашното председателство? Какво е становището ви по бюджетните перспективи, особено в сферата на селското стопанство на Европейския съюз? Благодаря. Bene, grazie Michel, grazie, non ci sono altri interventi, caro Presidente. Благодаря, благодаря, Мишел. Е, няма други желаящи за изказвания и сега искам да ти дам, е, скъпи господин председателю, възможност да отговориш на зададените въпроси и се надявам, че ще продължим да работим така добре, както днес е, след обед. Благодаря много, господин председател. Госпожи и господа, благодаря ви за това, че повдигнахте тези въпроси, че изразихте тези становища. Смятам, че този дебат представлява една възможност за добро сътрудничество. И аз съм оптимист, че наистина ще можем да управляваме бъдещето на ОСП в интерес на европейските потребители и че ще успеем да намерим най-доброто решение. Очевидно има много въпроси, много различни становища, тъй като Европа е един разнообразен регион, а селското изтопанство е още по-разнообразно. Следователно, логично е да има различни становища, но мисля, че най-важното е, че трябва да се опитваме да работим в една и съща посока, а тази посока е силна Европа. Ще се опитам да отговоря на въпросите, макар че, има, че те бяха много. На въпроса на господин Дес и на господин Капола Сантос искам да благодаря за тяхната готовност за сътрудничество. Искам да им благодаря за становищата. Мисля, че трябва да намерим компромиси, която ще даде възможност за една система за помощи, защото ОСП не е само едно, е, един законодателен акт. ОСП доказа своята легитимност в продължение на много години. Всички ние имаме нужда от осигуряването на сигурност на изхранването в дългосрочен поредък. По въпросите на господин Лайенс за, озелен... за зеленото селско стопанство, това е много важно за общественото мнение. Има заключения които се а, съсредоточават върху факта, че трябва да се намери просто и нескъпо решение, за да се постигнат целите на а, екологията. Мисля, че системите на помощи също така се основават на екологични аспекти. Мисля, че можем да отидем и по-нататък, да говорим за управлението на водата, да не се спираме само на това какво ще бъде разпределението между първия и втория стълб. На първия, в първия стълб и сега съществуват екологични елементи и във втория стълб тези елементи са още по-силно застъпени. И на този етап няма разнобой в становищата на държавите членки по този въпрос. Що се отнася до производството на храни с добро качество, които биха могли да а, предизвикат обществени въпроси. Аз всъщност не разбрах съвсем добре въпроса на евродепутата. В Европа има селско-стопанско производство, което е от най-добро световно качество и аз мисля, че това производство се гарантира от нашата система на географски региони, което е много важно за поддържане на достатъчно висока работна заетост в регионите. И в заключението ние също поставихме акцента върху значението на развитието на селско-спанските райони. На госпожа Мар Вай мога да кажа, че може би името ще може да се промени ОСП винаги се нарича общо стопанска политика. Ние разбираме обаче нещо по-широко, отколкото ограниченото значение на тези думи. Но под селско-стопанска политика ние разбираме също така и екологична политика, и политика на селско-стопанските региони. По въпроса за таваните, за помощите, това беше също един въпрос, който беше зададен. Всъщност има известна силна протива за въвеждането на тавани а, за помощите. Ние чухме, че ще трябва да се намерят решения, които да не засягат конкурентоспособността и без да се поставя под въпрос упростяването на ОСП. Аз мисля, че има а, доводи за и против и държавите членки са много разделени по тези въпроси. Аз мисля, че тук още трябва да се работи. Що се отнася до помощта, която се дава на малки а, стопанства. Тук има много а, спорове във всички държави членки. Има малки а, стопанства, които обаче могат да стават все по-големи и по-големи. И тук се повдига въпроси за младите селски стопани. Също така е сигурно, че ние ще продължаваме да отчитаме решенията, които се отнасят за различните държави. Що се отнася до производството на храни с добро качество, това се подкрепя и от държавите членки, и от унгарското председателство, от гледна точка и на потребителите, от гледна точка на екологията. Според нас това е нещо много важно и то ще даде възможност да се запази запазят и традиционните продукти. В пакета качество ние отдаваме много голямо значение. По а, вноса от трети страни Разбира се, съществуват международни договори, не може просто те да бъдат подминати. Това е един много сложен въпрос. Искам само да подчертая, че Европейския съюз, селските стопани трябва да отчитат интересите и на селските стопани, но най-вече на европейските граждани. По въпроса на господин Лефол, аз съм напълно съгласен, че селско-стопанската политика следва да бъде справедлива, равнопоставена. В противен случай тя няма да има бъдеще. Що се отнася до разделянето, разпределенето между двата стълба, това е свързано с устойчивостта и с степента, до която ще се поддържа селското производство. В съвета се води дебат по разпределянето в, между двата стълба. Имаше и други въпроси, свързани с, с зеленото стопанство. Искам да се върна на един много важен въпрос. Трябва да се намали бюрократ, бюрокрацията и административните разходи. Това е много важно. В миналото, винаги когато искахме да опростяваме системата, тя се осложнява още повече. Следователно трябва да се хармонизират гледните точки. 26 държави членки приеха едно комюнике за ориентацията на а, административното упростяване. По въпроса, свързан с конвергенцията, точка 9 на заключенията съдържа следното. Съветът отчита, че преките помощи следва да бъдат разпределени по-равнопоставено между държавите членки и постепенно трябва да се намали тяхната зависимост от факторите на миналото. Това се прави в общия бюджетен контекст на Европейския съюз. Надявам се, че ам, получихте отговор. Съвета успя да постигне компромис а, по този въпрос. Той е много важен, а, защото включва условията на цените на производството, на бюджета, които са различни в различните държави членки, но тук се говори за равнопоставеност и точно това трябва да се има предвид. Що се отнася до конкурентоспособността, необходимо е да се даде възможност на всяка държава да маневрира, за да може да гарантира своята конкурентоспособност. По въпроса за малките млекопроизводители, производителни стопанства. Това обикновено са фермички в планинските региони, в тези региони. Не би имало работна заетост без тези ам, мандри и това е един от приоритетите на унгарското председателство. По въпроса на госпожа Перес за качеството, госпожа Гарсия Перес, аз съм оптимист. Аз смятам, че това, което вие казахте, засилва нашата ориентация. Аз съм сигурен, че ще можем да вървим напред в, тази, в този смисъл и че ще можем да засилим защитата на потребителите и по този начин да засилим и ОСП. Аз мисля, че дори имаме и сега резултати по положението на младите земеделци. Председателството е отворено за предложенията на парламента, без младите, без жените не може да има селско стопанство в Европа. По този въпрос няма съмнение. И в отговор на госпожа Раймерс във връзка с бюджета, финансирането, това е един е, въпрос от критично значение за ОСП. Е, на ОСП са нужни средства, инструменти, ние дефинираме нашите цели в заключенията на председателството и тези цели следва да бъдат постигнати чрез селско-стопанската политика и едва в един следващ етап ще можем да говорим за пари, за а, пакети, които да позволят изпълнението на задачите. Но искам да привлека вниманието ви към точка четвърта на заключенията, които, в които се предвижда държавите членки да а, поддържат една силна общоселско-стопанска политика, която да има финансови инструменти, които да са пропорционални на заложените цели. И това посочва, това иллюстри, иллюстрира, че трябва да се засили конкурентоспособността на ОСП. В отговор на депутата, който постави въпроса за пакетите помощи за пакета качество, благодаря за всичко, което казахте. Аз мисля, че е много важно да се продължава нашето сътрудничество, защото това е наистина една емблематична сфера на Европейския съюз. Именно за това това е едно, а, пр, а, един приоритет а, на унгарското председателство, именно млекопроизводството. Опитах се да отговаря кратко, но съм убеден, че сътрудничество ще продължи по време на цялото унгарско председателство и че наистина ние ще можем да доведем до край всички тези въпроси. Председателя, благодаря господин министр, благодаря за това, че ни дадохте тази информация. Минута почивка и след това преминавам, докато изпратим господин министр и след това преминаваме към точка 13.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 E adesso arriviamo... Преминаваме сега към обсъждане на точка 12, скъпи Алберт. Тази сутрин по време на заседанието на координаторите решихме да променим графика предвид 1266-1267 изменения, които са внесени, така че решихме гласуването по този доклад да бъде отложено за 25 май, а да не се проведе на 2 май. Имаме изключително много работа и то доста трудна, като се има предвид, е, че и количеството е голямо, а и сложността и е голяма, но аз съм сигурен, Албър, че координаторите и всички ще работят в добро сътрудничество, така че аз в крайна сметка мога само да си пожелая да включим и 30-те компромиса, които са постигнати след това разискване, след това, което ще каже Алберт Дес, аз бих искал да чуя становището на комисията. Господин Тасиотис сигурно е тук вече или пътува за насам, след което искам да организираме дискусията така, че да се съсредоточи върху най-важните моменти, тъй като времето е относително малко, а трябва да разгледаме много неща. След това трябва да изслушаме някои експерти, Дейвид Баурот и още двама експерти, които дойдоха тук и ще ни помогнат. Първо обаче давам думата на Алберт, докладчик. Точките 15 и 16, ако нека по-добре да говорим по точки 15 и 16 от дневния ред и накрая да оставим доклада на господин Дес, защото за тях са ни необходими само 5 минути. Добре, Яргус, имаш право. Обаче много депутати трябва да си тръгнат и за това аз си помислих, че тези точки ще ги обсъдим накрая. Ако не успеем днес, можем да направим това и по-късно. Не е толкова фатално. Необходимо ни е време за най-важните точки, а точки 15 и 16 можем да обсъдим или накрая, или ако не успеем, можем да направим това на следващото заседание на комисията. Сега давам думата на Алберт Дес – след това Тасо Сениотис от комисията и след това докладчиците в сянка. Алберт, давам ти думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратък, защото очаквам интензивна дискусия. Моят доклад е известен, той беше предаден, също така беше и добре прочетен, както ти каза е, той съдържа 1267 изменения. Е, останаха толкова, бяха първоначално повече. Аз самият е, подложих на оценка тези изменения, до където можах, разбира се съм ги чел всичките, и ако трябва статистически да изразя нещата, това бяха всъщност 195 е, изменения по съображенията само. И искам само да отбележа, че е, форматът на един такъв доклад е ограничен и ако е, нещо не е включено в него, се дължи на факта, че докладът все пак трябва да отговаря на определени изисквания за дължина. Е, има обаче точки, които са включени в съображенията и аз се изненадах, че е, само по съображенията има 195 изменения. По параграфи 1 до 5 тук става дума за общи разпоредби и се посочва, че ние ще продължим да осигуряваме стабилно финансиране на ОСП. Тук само имаме 99 изменения. Повечето изменения – както очаквах. Има по 14-те точки за преките плащания. Те са 326, 326 изменения, които върват във всички посоки. При разговорите, които съм провел до сега, в моята политическа група, също и с представители на други политически групи, изкристализира много ясно схващането, че трябва да а, говорим или за минимална, или за максимална сума. При процентните ставки, разбира се, има най-различни подходи, обаче трябва да осигурим по-справедливи директни плащания между държавите членки, вътре в самите държави членки и между отделните отделните региони. Аз мисля, че когато става дума за справедливост, е, спорът е излишен. Ние трябва да намерим решение, което да ни даде възможност да е, постигнем справедливост на преките плащания. Що се отнася до опазването на ресурсите и околната среда, 7 точки, 100 е, 43 изменения са внесени по тях. Тук също мисля, че трябва да се абстрахираме от крайните позиции и да не се получава така, че да не можем да намерим компромис през следващите седмици. Спазването на задълженията. имаме 5 точки, 51 изменения са по тях. Ако всичко което е внесено от отделните политически групи, е, бъде разгледано буквално, то тогава наистина мога да кажа, че не е необходимо осложняване е, на ОСП в Европа, точно обратното опростяване, защото иначе няма да успеем след 2014 година да опростим е, ОСП земеделските стопани наистина нямат повече разбиране за това, ако се отежни бюрокрацията повече отколкото до сега. Вчера в политическата група, от която идвам, беше казано съвсем ясно в едно решение, че във всички случаи трябва да въведем нова е, трябва да отхвърлим нова система на санкции и плащания, комисията трябва да се базира в законодателните си предложения на това, което съществува до сега или упростяване на кръстосаното съответствие и е, след това допълване на екологичните мерки с е, утвърдените инструменти от втория стълб. Тук е, много държави членки постигнаха успех при прилагането им. При 16-те точки за пазарните инструменти и мрежи на сигурност имаше 236 изменения. На пръв поглед установих, че тук също има доста голямо съответствие по схващането, че ни е необходима мрежа за сигурност, която след 2014 година ще даде възможност за прилагане на определени пазарни инструменти. Това, което мене ме изненада при големия брой изменения, че по темата развитие на селските райони, където бяха в кавички само 86 изменения, беше видно че са необходими само няколко думи да се променят, за да се види, че всъщност имаме много голямо единодушие по това, което смятаме да прилагаме в тази област, а именно да продължим с положителното развитие на селските райони, е, да се спре тяхното обезлюдяване и да се подпомогнат альтернативни мерки, така че да се осигурят доходи на населението там. По другите изменения, тук има само една бележка по изменение 57. Знам, че ние не отговаряме за данъчната политика, но желанието на много земеделски стопани беше да включим едно указание към държавите членки, данъчното законодателство да отчита в по-голяма степен специфичната ситуация на земеделските стопани. Ние тук е, не искаме да е, постигаме решение, но поне можем да дадем някакво указание на държавите членки какво да направят в тази насока. Пожелавам си през следващите дни, седмици да можем да проведем интензивни разговори, аз е, вече съм подготвил някои компромиси, работя през е, следващите дни много интензивно по целия доклад, защото искам да постигнем компромиси с другите политически групи, т.е. да бъдат подготвени тези компромиси и след това да бъдат обсъдени. Ако имаме добра воля, бихме могли да изпратим силно послание от страна на парламента за новата ориентация на ОСП след 2014 2014 година. Аз съм е, убеден, че трябва да направим това и е, също така съм убеден, че в един толкова важен доклад и при едно такова важно решение за нова ориентация на ОСП, за първи път сме в процедура на съвместно вземане на решения и накрая ще можем да постигнем компромис с съвета и ако тук ние успеем да представим силната позиция на парламента, това със сигурност ще окаже влияние върху законодателния доклад на комисията, а знаете, че в този доклад се решава окончателно това, което е, ние желаем да постигнем като промени. Благодаря. Благодаря, Алберт. Сега Давам думата на Сусаньотис, за да чуем становището на комисията. Моля, Тасус. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа по доклада, който, както каза докладчика, ще е много важен елемент от подготовката на законодателните проекти на комисията. Както бе казано по-рано, по време на изказването на унгарския министр, изглежда, че има принципно съгласие за целите на бъдещата ОСП. В парламента, в съвета и по време на общественото допитване. като елемент от подготовката на съобщението или на оценката на въздействието. Трябва да се изяснят политическите приоритети, нивото на бюджетните средства. Това обаче не може да ни попречи да проведем депат като този в момента, за да сведем до минимум въпросите, които трябва да се решават. За нас им три са основните области, по които работим – по-добра насоченост на помощта, позеленяване на ОСП, казвам позеленяване на ОСП като цяло и в двата стълба, и конкурентоспособност и новаторство, които ще се отползва за бъдещето селско стопанство. По първия елемент. Ясно е, че трябва да се да се намери нов баланс в помощите между нови и стари държави членки. Ако економическите условия в Европейския съюз бяха сходни, нямаше да водим такъв дебат. Но ние трябва да го водим, защото искаме да преминем от една система, която отразява предишните нива на подкрепа в исторически план към система, която е по-добре съобразена с нашите желания за в бъдещето. Подпомагане на доходи и подпомагане на обществените блага. По тези два елемента. Относно преходния период – и, преразпределение, и разпределението на помощите сред държавите членки са също важни въпроси. В самите държави членки има разлики между районите, не само между отделните държави членки. Втория приоритет – позеленяване на ОСП. Предоставят се някои обществени блага, агроекологични по втория стълб, Имаме нормативна уредба, от която е ясно е какво ще стане с по-голяма част от територията. Предстои да преминем от система, при която ще уреждат 100% от територията с принципни мерки – и вече ще има допълнителни специфични мерки по втория стълб. Тези мерки, които ще се прилагат за цялата територия, по дефиниция трябва да са прости и да са направени така, че да не представляват допълнително бреме за държавите членки. Понякога ни критикува, че мерките струват повече на земеделските стопани. На практика и съществуващите най-добри практики са изложени на заплака заради растящите разходи по производството. Затова е много важно каква форма ще добият тези допълнителни мерки за позеленяване на, втор... на първия стълб и каква ще е връзката с втория стълб относно мерките за развитие на селските райони. Има дълъг списък инструменти, които ни позволяват да направим съответните корекции. Много по-важно е да акцентираме върху приоритетите, свързани с климатичните промени, иновациите и преструктурирането на селското стопанство в ОСП. Това са трите основни елемента на нашия анализ. Ние внимателно, разбира се, ще анализираме и заключенията, изложени във вашия доклад. Благодаря на комисията. Заповядайте за изказвания, колеги. Докладчите в сянка. Благодаря, господин председател. Чух от докладчика Албер, когато поз, поздравявам и се питам за какво водим този дебат? Какви са точките? Какво дебатираме тук? Къде отиваме? Какъв е текста, от който който ще излезе от парламента във връзка с съобщението на комисията съобщението е задало обективна рамка, позеленяване по първия стълб. Какво избираме? Първо, второ, какво искаме, какво да го направим? Никой не говори за това или може би да зададем насоките по втория въпрос, социалния въпрос, помощите. Един законен дебат. Трябва да се уточнят нещата. На трето място по въпроса за регулирането трябва да има минимално споразумение за социалната сигурност. Да, ако и трябва такъв договор, трябва наистина да обсъдим сигурността. Но ако това е дебата, Добре, е, това ще ни отнеме 3 часа. Трябва да направим избор. От името на социалистите мога да кажа, че тези хиляда и повече изменения не са от нас. Е, да, може би това ще. Това идва от е, семейството на а, Алберт Дес, ние насочваме измененията, уточняваме ги. Откъде ще дойде позеленяването от първия или от втория стълб? Ние трябва да имаме една европейска секс е, селско-спанска политика, която да доведе до а, а, едно развитие с променлива геометрия. Аз очаквам отговор. Какво ще кажем? Какво казваме? Какво искаме? Както каза нашия координатор, имаме избор на таваните, направихме предложение по въпроса за малките, а, малките ферми, също така по късите съединения, които се появяват, но всъщност идеята е да се организират производителите. И накрая по въпроса за селските райони, а, ние може да, за, да, да, да сведем въпроса за това как се финансира и как се съфинансира помощта за развитието на селските райони. Всъщност ние трябва наистина да, да дадем плът и кръв дръпне това предложение. Това е поставено на масата и след това вече можем да обсъждаме а, целите с министъра, а, който в момента е председател на Европейския съюз. Ние всички сме съгласни какви са целите, трябва да кажем и сега трябва да се заемем сега с начина по който може да постигнем въпроса, защото там стои въпроса. Аз не смятам, че дебата трябва да продължи и така. Е, необходимо е да се реши какви ще бъдат законодателните мерки на ОСП. Това трябва да направи парламента. И а, с колегите, които искат и групите, които искат, трябва да се внесат компромисни изменения, за да може да има видимост а, като парламент а, а, пред всички селски пани, Това е предизвикателството и именно с това трябва да се занимаем сега. Джордж Лайън, след това Мартин. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък и ще кажа какви са приоритетите на АЛДЕ. Мисля, че е интересно да се отбележи, че 55% от 280 изменения идват от нашата група, така че трябва да се постиг, да се поработи много, за да се постигне съгласие. Подхода ни от самото начало беше насочен към устойчивост, справедливост и необходимостта от една проста ОСП, за да може нашите групи да се обединят около тези решения, трябва да има по-справедливо разпределение на финансирането, а това не е лесна цел. Както показа Тасос Харманиотис, използването на обективни критерии може би няма да бъдат необходимо и ние правим предложение за това как може да се постигне това и това допълва част от е, направеното от Алберт от тези въпроси. Ние приемаме довода, че трябва да се вземе предвид и финансирането, но определено има различни приоритети, различни цели, необходимо да се използват различни обективни критерии, противен случай трябва да се отчети да се отчете и финансирането е, и неговите различни аспекти. Не може просто да се обединят двете неща и да се каже ето как трябва да се разпределят средствата. По преките плащания, както съм казвала и, те, и преди, те трябва да бъдат целенасочени за да може да се постигне една единна система, за да се приключи с старата система до 2020 година. За целта трябва да се предвидят екологични мерки, които да бъдат устойчиви за постигането на целите на въвеждането на мерки за позеленяване, но не само да се подобри екологичната ефективност и економическата ефективност, което да бъде нещо много важно за доходите на нашите селски стопани. Аз съм съгласен с, с някои а, неща, за които говори за Албърт, а, че трябва да има една проста система на съответствия а, ние трябва да говорим също така за една добра система на проверки и на наказания. И най-вече е, всичко това трябва да бъде насочено към активните селски стопани. Това е много важно. Развитието на селските райони включва а, е, зелени мерки, екологични мерки, позеленяването на европейските плащания следва да стане на европейско равнище. Не може да се приемат частични решения във връзка с климатичните промени. По въпрос за таваните, ние не сме съгласни, ние смятаме, че трябва да се използва дигресивния подход. Малките ферми ние подкрепяме упростяването на системата за да не се фосилизират малките ферми ферми в Европа. По мерките за безопасност нашата позиция е, че това трябва да бъде една спешна мрежа на мерки за сигурност. Ние сме ангажирани да работим заедно с другите групи, за да може да се постигне една силна позиция, която да ни даде възможност да постигнем напредък, защото в противен случай се опасявам, че комисията и съвета няма да ни приемат сериозно. Аз съм съгласен с това, че този доклад трябва да представлява едни силни послания, за да може да се проведат успешни преговори по законодателния подход. Това е нашия подход, господин председателю. Искаме да изготвим един а, а, силен доклад, който да ни даде една а, силна обща селско-стопанска политика. Председателят, благодаря, Джордж, трябва да работим всички. Малитин Хойслинг. Уважаеми колеги, и аз самия се питам за какво водим този а, дебат, след като всички са готови да работят и след като чухме днес а, същото, което сме чували поне 4-5 пъти преди. Така че стигнахме до един етап, в който аз мисля, че трябва да си говорим за компромисни предложения и изменения с докладчика. Най- интересното в доклада е, че семейството на НП е разделено на пет подсемейства и много трудно да разберем на къде ще тръгнем, ако говорим за компромис. Мисля, че трябва да използваме предложението на комисията като отправна точка. В първоначалния доклад има едно съгласие да се описва реформата по един и същи начин, както комисията. И въпросът е до каква степен членовете на комисията а, ще докажат, а, ще, ще направя така, че да не се объркаме с безкрайни преговори трябва наистина да направим така, че Европейския съюз, е, Европейския парламент, на Европейския парламент да се гледа сериозно. Зелените са наясно с нашата позиция, основните ни изменения трябва да гарантират Европейския парламент да приеме една видима позиция, която да подкрепи истинска реформа и ако и също така ние отказваме да сложим етикет на всичките ни усилия, намаляване на бюрокрацията. Всъщност това е важно, но това не може да бъде на наш, наш, нашето мото в една широка реформа на селското стопанство. Ние трябва да установим какви са принципите, на които ще се основават нашите усилия. Благодаря. Продължавайки по списъка, се опитвам да бъда колкото възможно по-експедитивен, защото в противен случай ще трябва да на, да съкратим много важния работен семинар. Благодаря. Този доклад всъщност е много сложен и редица изменения посочват неговата комплексност. Моето впечатление е, че в този доклад виждаме твърде много опити да се замети, да се замести законодателното предложение на Европейската комисия и то да бъде пренасочено, защото тези законодателни предложения не трябва да идват от нашата комисия, а от Европейската комисия. Нека да бъдем честни. Предложената реформа е много плитка. Всъщност, тя започна като нещо всеобхватно, но се оказа, че е много консервативна. И така, тя само се описва като модерна, като открита и всеобхватна. Именно за това има толкова много компромиси. Не се говори тук достатъчно за пазарните инструменти, за, пазарната, за стабилността на пазара, а пазарните инструменти са по-важни от начина по който ще се осъществяват плащанията, защото селските стопани трябва да печелят пари от присъствието си на пазара. Това е важно за стабилността а, екологосъобразността на политиката звучи добре и се приема добре също така от общественото мнение. Имаме високи стандарти. Ако бихме искали да ограничим конкурентоспособността на европейското а, селско стопанство, нека да го направим още по-зелено. Необходимо е да се гарантира безопасността на храната, но нека да не отиваме твърде далече и да не прекаляваме. Нека да си спомним а, срещите на върха за климатичните промени и двете срещи на върха бяха фиаско. Нека да направим същото и с селското стопанство. Трябва да има подкрепа на различни равнища, но а, селското стопанство е, а, се нуждае от различни нива на подкрепа. В момента ние смятаме, разглеждаме развитието на селските региони от екологична гледна точка, но то е важно от много гледни точки, така че ние би трябвало да компенсираме държавите, които се нуждаят от по-силно развитие на селските региони, защото те са по-изостанали. Следователно, трябва да се стремим към консенсус и пожелавам на всички успех в работата по постигането на този цел. Господин Агню. Искам да питам комисията. Споменахте за трите приоритети. По-добра насоченост, позеленяването на ОСП в двата стълба и новаторството, ако правилно съм ви разбрал. И тук започнахте да говорите и за климатичните изменения. Членовете на комисията знаят какво мисля. Нашата комисия е, смята, че времето диктува действията на... че фермера диктува времето, а според мен е обратно. Какво искате земеделските стопани да направят, за да не се промени времето? Ако трябва да намалят въглеродните емисии, много ще се инвестира, а малък ще е ефекта. Ще ни кажете ли какво очаквате от земеделски стопани да направят, за да се промени климата и колко ще струва това? Серж Гутиерес и Парастанкос. Благодаря, господин председател. За да постигнем съгласие по доклад, трябва да намерим пресечната точка. Трябва да поставим всичко под общ знаменател и да постъпим правилно, да осигурим достатъчни доходи на всички стопани, независимо в каква сфера работят и къде. Трябва да се доизясни пазарната система и преките помощи. Те трябва да бъдат обезпечени. Адекватните финансови средства ще отправят много добър сигнал от името на комисията. Преките помощи трябва да са съобразени с новата политическа реалност на Европейския съюз. Това е свързано с стратегията за 2020 година. Не искаме да се изгуби нито едно евро. Това, според мен, е пресечната точка. Най-малкият общ знаменател. А сега по някои конкретни въпроси. Преходният период е много важен, от 2013 до 2020 трябва да се осигури меко кацане, политиката трябва да е съобразена и с заедостта. тя трябва да е справедлива и, и то в, и в социално измерение. От, трябва да по, намерим добро решение за частното складиране, може да се, може да се променят е, цените интервенционните цени в много сектори. Интервенционните цени са много ниски, което много осложнява положението. Много трудно се осигурява интервенция за складиране. Съгласен съм, че ОСП трябва да дава право на глас на производителите и на стопаните – но се нуждаем от общи насоки. за работата на националните компетентни органи. Много често те работят по различни критерии, има различно тълкуване от тяхна страна. Интервенцията е много важна. Често говорим по този въпрос, колкото и да говорим, няма да е достатъчно. Искам да очертая следните идеи. Трябва да запазим земеделските гаранции, да осигурим доходи на фермерите и помощи, но трябва да отидем една крачка по-далеч. Можем да предвидим гаранции по втория стълб, както се прави в Канада. Това ще е изцяло съобразено с зелената котия на СТО. Хубаво ще е да се засегне този въпрос в доклада. Мисля, че всички са съгласни с неговото включване. Джордж Папастамкос. Искам да бъда кратък. Е, много изменения бяха внесени от колегите, също от НП. Ние ценим работата на господин Дес, искам е, да подчертая още веднъж това, но НП естествено е една многообразна политическа група и в нашата група има най-различни изменения, които са внесени. Виждате това. Аз съм съгласен с повечето колеги, че всъщност става дума за това ние като парламент да изпратим ясно политическо послание. Това трябва да бъде наистина ясно и конкретно послание и трябва да постигнем за тази цел споразумение между отделните политически групи. Сега, разбира се, тези неща могат да бъдат прочетени по различен начин, изтълкувани по различен начин при, по отношение на представите за бъдещето. Аз по-скоро би говорил тук за еволюционно развитие, а не за реформа. В Гърция, например, ние имаме друг тип селско стопанство. Изобщо в средиземноморските страни е така. Нямаме големи площи, а малки земеделски стопанства, дребни земеделски стопани и те искат да имат тавани при преките плащания. Аз Например, е, уважавам ли мнението на колегите, които са против тези тавани, обаче един голям е, земеделски стопанин, който има стопанство от е, няколко десетки хектара, все пак не може да се сравни с този, който има стопанство от 2 хектара. Това трябва да бъде взето предвид и ситуациите са най-различни. Да, по-справедливо разпределение. Това непрекъснато се повтаря, но какво всъщност означава това? Трябва трябва да се прилага и критерия на реципиентите, а не само критерия за хектарите, за големината и това нещо следва да получи своите обективни измерения. След това е, озеленяване на селското стопанство необходимо е, но господин председател е, на световно равнище как би се постигнало това? Екологията означава опазване на условията за живот. Тя е важна в много области, но тук трябва да се отчете, че принципът е универсален, а не отразява само виждането на отделна политическа група. Примерно, тук трябва да бъдат взети предвид продукти от трети страни, където изобщо не действат такива принципи. Трябва да се съобразим и с световната конкуренция. Извинете, че е, представям нещата по толкова емоционален начин. Непрекъснато се говори за екологизиране, за озеленяване. Е, тази дума стана крилата и при комисията и е, непрекъснато я чуваме от е, комисарите. Господин председател, да, но от комисията нищо не чувам за озеленяване на големите индустриални сектори, като например е, фармацевтична промишленост, производство на торове и така нататък. Нека сега а, е, да изключим водите, но за моята страна искам да кажа, че тя е на първо или на второ място в Европа с а, такива площи, които са включени в програмата Натура. Значи ние по дефиниция като страна сме екологични, а, ако се прилагат тези критерии. Благодаря, Джордж. Сега последното изказване на Рамес Карсия. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук са внесени някои предложения, в които се допускат едни и същи грешки, както винаги. Ние взимаме решения преди да мине кръгът от преговори в СТО. Аз не съм толкова за това да приемаме такива големи стъпки. Трябва да изчакаме да приключат тези преговори и след като научим резултатите от тях, тогава бихме могли да направим нещо. Иначе е, извършваме двойна работа и ако сравним с е, други е, страни, ако сравним с това, което искат третите държави, примерно САЩ, които опазват все повече собствените си пазари, те имат повече протекционизъм, а ние сме изоставени оставен на собствената ни съдба. Значи ние трябва да бъдем наистина много, много, много внимателни. Що се отнася до авторитета на парламента в политическо отношение, имаме различни доклади. Трябва да спазваме принципа за кохерентност по отношение на комисията. Имаме доклада на Лайен, имаме и други доклади. Това са наистина доклади, които получиха много силна подкрепа на пленарното заседание. В комисията линията също беше ясна. Те са насочени към опазване на първичния сектор в Европейския съюз. Аз искам тази линия да не се губи, тази кохерентност да не се губи. Ние наистина трябва да помогнем на първия стълб и искаме да преследваме кохерентна бюджетна линия предвид финансовите аспекти. Пазарните мерки, които се предлагат в различните доклади на парламента, също трябва да бъдат взети предвид как ще стане, ако ние включим всичко това, ако включим мерките за взаимопомощ с трети страни, т.е. мерки на взаимна основа. Всичко това трябва да бъде систематично прегледано и включено, защото все пак трябва да бъде част от измененията. В много от измененията по доклада ДЕСТ се извършва корекция на курса, ако мога така да се изразя, и аз искам да подкрепя компромисите, които внесоха някои колеги от НП. Други политически групи казват, че ние вървим във всички посоки посоки, но аз мисля, че съвсем не е така. Ние все пак си оставаме кохерентни. Имаме от господин Маринеско предложение. Смятам, че ще постигнем един балансиран доклад, който подкрепя първичните дейности в първичния сектор и смятам, че 90% подкрепа ще бъде осигурено от парламента. Благодаря. Благодаря казва председателят. Уважаеми колеги, проведохме важно разискване. Позволете ми сега да попитам дали представителя на комисията иска да вземе думата. Ако не, давам думата на Алберт Дес за заключителни бележки. Господин Тесуно от комисията и след това Алберт Дес. Farmers. По въпроса, който ми беше зададен, няма да кажем на земеделите как да променят времето, а как да реагираме на промените във времето, в климата. Няма достатъчни познания за измененията на климата и адаптацията, която да трябва да се направи в земеделското стопание. С новаторството имаме за цел да преодолеем дупката в познанията чрез най-различни мерки. И ясно е, че от селското стопанство вече е поискано много и ще се иска много от него и в бъдеще. И така трябва тук в това отношение да се разработят конкретни идеи. Алберт. е конфронто. Благодаря, господин председател. Аз имам някои изменения пред себе си. Мога да ги прочета, но времето няма да стигне. Бихме могли веднага да се съгласим с тях, да гласуваме по тях, но няма как да стане това. Но след като се прави критика, че от моята политическа група се внася толкова много изменения, аз а, не пожелавам на другите докладчици да бъдат толкова силни като нас. Аз бих пожелал другите политически групи да имат 40% от депутатите и при една такава голяма политическа група с толкова много членове, разбира се, е нормално да има и различия в мненията и това трябва да бъде взето предвид. Радвам се на многообразието в моята политическа група, но а, другите политически групи не би бива да се заблуждават. Ние в нашата политическа група ще постигнем добри компромиси и ще ви ги представим. На къде е насочено всичко това? Аз мога да прочета съвсем накратко един текст, където става дума за плащанията – там в а, моята група постигнах компромис. Става дума за точка 9, където се изисква а, справедливо разпределение на средствата между държавите членки, така и между отделните земеделски стопани в рамките на една държава членка, като всъщност основният принцип е прагматичен подход а, и той трябва да се превърне в основен критерий. цитирам, спомага се за запазване на селското стопанство като основна цел в Европейския съюз и също така отчитат специфичните рамкови условия в държавите членки, поради което се отхвърля една обща за Европейския съюз ставка на директните плащания. Това е позицията, по която бихме могли да дискутираме по другите политически групи, доколко те споделят или не и какви желания искат е, да изразят. Имаме време и аз е, по всяко време съм готов да обсъдя тези точки с представители на други политически групи. Джордж Лайен също каза, че голям процент от измененията идват от моята политическа група. Аз се радвам, че тя толкова интензивно работи по тази тема и веднага бих искал да кажа, че аз мога да напиша доклада и по друг начин, но пак щеше да има много изменения – защото мненията тук са много разнопосочни по тази тема. Е, към господин Хойзлинг ще се обърна, който каза, че трябва да бъдем готови за компромис. От моя страна, аз винаги съм обявявал, че съм готов за разумен компромис, но ако от господин Хойдлинг и от е, други и от е, комисията винаги изживяваме като представа, че заглавието трябва да бъде скрининг, аз бих казал, че а, ние не можем да искаме разпоредби в посока екологизация, без да знаем какъв е резултата от преговорите в СТО, от билатералните а, преговори с Меркосур или Канада. Всичко това може да се превърне в макулатура, което правим, ако не се вземат предвид политическите договори, които поставят под въпрос бъдещето на земеделското стопанство в Европа. А, ние не знаем с колко средства разполагаме Вчера приехме компромис в моята политическа група. Там е насочено по член 23 средствата, които са определени за озеленяване трябва да бъдат обвързани с размера на бюджетните средства, които се предоставят като цяло за ОСП. Комисията изисква да се провери как може да се финансира този екологичен компонент. Това, мисля, е компромисно предложение. Ние посочваме съвсем ясно, че ако вие мислите, че 80 или 100 евро по първия стълб трябва да бъдат е, натоварени с екологични задачи, то тогава запазете парите за себе си и се откажете от тези задачи. Е, за, можете да си запазите тези пари. Ако а, е, ще има 120 евро повече разходи на хектар, трябва да се отчита реалността. Индиректно това означава, че за земеделските стопани в Европа ако те бъдат натоварени с много тежки екологични задачи, в крайна сметка ще бъдат намалени доходите, които те получават до сега за това, което извършват. Защо? Защото ще бъдат натоварени с нови, прекомерно високи задачи. Всеки, който ме познава, знае, че аз съм за много разумни изисквания и там, където има дефицити в Европа при опазването на околната среда, трябва да се намесваме. Но ако държави членки харчат 40% за екологични мерки, аз не мога да им кажа още 10% прибавете, а в други държави членки този процент не е повече от 5. Това трябва да имаме предвид при нашите компромисни изменения. Сикерски също посочи, във връзка с предложението на комисията, че то, без да критикувам някого, знам, че комисар Хиролус е, е, има много трудности в комисията, където интересите са други. Само да спомена комисара по търговията. Та тогава в това предложение е, може да се каже, че е, всъщност то очертава е, до някъде бъдещето на ОСП. Е, колегата Егню е, говори за климатичните промени. Аз също смятам, че трябва да разглеждаме тази тема, но е, аз бих искал да науча какъв процент от земеделските стопани в Европа могат да участват по тази тема. Аз мисля, че техният процент не е толкова висок. Що се отнася до справедливата ОСП, колегата тук се спря на тази тема. Проблемът е, е във всеки доклад и във всеки текст да се установи какво е справедливо, да се даде дефиниция на справедливост. В член 9 аз се опитах да намеря едно справедливо решение, което да е, бъде включено и в други разпоредби. Това означава да се предвидят съответни преходни срокове. 2014 година не трябва да има тотален прелом и от тази дата нататък всички земеделски стопани в Европа да бъдат изправени пред нова ситуация. Трябва да защитим нашата позиция, трябва да запазим доверието им и по тази причина да предвидим съответни преходни срокове. Е, говореше се и за осигуряването, за застраховането. В моя доклад посочвам дефинитивно, че държавите членки трябва да са наясно, че не може да има е, уредба на общностно равнище, но държавите членки трябва да въведат е, такива системи. С Испания има такава система, която е добра, а в Германия – не знам да има някакви желания за въвеждане на подобна система. Виждате какви са различията между 27 държави членки. Господин Бапастамко спомена, че трябва да обърне внимание на различията в Европа между малки и големи земеделски стопани и да се опитаме да намерим решения. Аз е, дефинитивно съм отбелязал в доклада, е, че темата дребни земеделски стопани е, всъщност това е тема, която очертава разликите, големите разлики между държавите членки. И за това те трябва да установят нещата тук, а не ние тук от Брюксел. Ние можем само да зададем рамката на госпожа Херанц вече отговорих. Да, наистина аз споделям мнението. че трябва да има по-малко бюрокрация, обаче е, от друга страна е, не съм съгласен тази реформа да мине само под знака на екологията и екологичните изисквания. Колегата Папастамкос каза, че е, никъде не съм виждал по-устойчиво земеделско стопанство, отколкото тук в Европа. Аз съм съгласен, там където има големи земеделски площи, да се изискват и съответни ландшафтни елементи. Това може да се включи във първия стълб, можем да намерим решение и тогава мисля, че позициите ни ще се сближат. Радвам се на следващата дискусия и съм абсолютно убеден, е, тъй като познавам тази комисия, че ние що се отнася до целите, вървим в правилната посока. Трябва само да се опитаме многото странични е, пътеки, които съществуват, е, да бъдат вляти в е, един общ път към целта. Благодаря. Благодаря, Алберт. Ти предприемаш много големи усилия. Благодаря на теб, благодаря и на докладчиците в Сянка. И аз мисля, че накрая ще намерим една обща линия, която да ни обединява, както каза ти. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред представяне на това изследване относно инструменти на европейската сълскостопанска политика и насърчаването на обществени блага. Следващите точки ще бъдат разгледани на следващото ни заседание, защото не са спешни. Да, е, така че нека сега да се спрем на изследването. Сега бих искал първо да поздравя членовете на експертната група, извършила това изследване изпълнителния секретар на Института по европейска екологична политика и господин Мецопароли, който е, многократно сме канили тук в комисията, първи заместник председател на фундация Райс. Искам също да дам сега думата на господин Балдок, който да ни представи е, изследването, след което двамата господа са на ваше разположение за въпроси и коментари. който не проявява интерес към това изследване, може да напусне залата. Дейвид, давам ти думата. Um, благодаря много, господин председател, и благодаря, че ни поканихте да представим нашето изследване. Аз съм тук от името на нашия екип, който включваше фундациите, които бяха споменати, е не в Италия, VTI в Германия, трябва да кажа, че нашето проучване още не е окончателно завършено, но ние ще очакваме реакцията на комисията. Ще, вър... ще премина доста бързо. Знам, че сте получили един, от, една разпечатка на моите слайдове. Комисията ни а, помоли да се занимаем с, а, а, някои въпроси, кои са обществените блага, свързани с ОСП, какво трябва да се опитаме да се намесим и да предоставим на ОСП, какви политики имаме и какви политики предвиждаме да имаме в бъдещето. Ще се опитам да разгледам последния въпрос, който може би се отнася е най-свързан с дебата, а именно кои неща искаме да разглеждаме в бъдещето. Какви са публичните блага. Няма да говоря за горския сектор, просто моля да ми извините, но това е за да си улесним живота. Има някои екологични е, блага, ландшафт, вода, почви, стабилност на климата. Тук е много важно да кажем, че говорим за намаляване на емисиите от селското стопанство, но и секвестрирането на въглерода, а, също така устойчивост на пожари и наводнения. Има някои а, аспекти, които не са екологични. А, а именно жизнеспособността на селските райони. Това е въпрос на жизнеността на селските общности. В някои случаи това е свързано с селското стопанство. В други сфери на Европа връзката не е толкова силна. Жизнеспособността е проблем навсякъде. Също така някои хора говориха тук за хуманното отношение към животните, сигурността на изхранването е много важен проблем, свързан с запазването на капацитета на земята и възможността на земята да произвежда храна и за в бъдещето. Това са основните фактори. Искам също така да кажа, че ако сме в състояние да имаме политики, които а, дават а, а, информация за, публичн, за общественото благо. Тук трябва да разгледаме въпросите, свързани с, с а, възможностите да се придаде една голяма стойност на продуктите от земеделието, които са устойчиви. имаме, привличаме инвестиции отвън, защото хората обичат да инвестират в привлекателни, динамични сфери. Може би е трудно да се даде едно количествено измерение на европейския принос. Най-следващия въпрос е кои мерки в ОСП допринасят за публичното благо. От една страна имаме 40 милиона евро. Ако разгледаме а, преките плащания, тук има принос към общественото благо. Също така в първи стълб имаме по-специализирани мерки по член 68 по а, втория стълб има мерки, които са предвидени за привличане на по-висока степен на обществено благо. Тук не става въпрос за редовните плащания, също така инвестиции, мерки под формата на обучение. Независимо от това обаче не сме близо до постигането на целите на Европа във връзка с биологичното разнообразие, климатичните промени, удовлетворително ниво на запазване на почвата, на качеството на водите ние не, стига, не сме стигнали, е, не сме постигнали целите си. Ако гледаме напред, какви мерки може да използваме в рамките на ОСП, тук има няколко прости принципа. Необходимо е да имаме ясни цели, след това са необходими необ... подходящите стимули за селските стопани, които трябва да бъдат комбинация от мерки, които са добре премерени и целенасочени. Те трябва да бъдат достатъчно ясни, достатъчно ефективни, трябва да има начин те да бъдат прилагани добре, трябва да има до, достатъчно финансиране. Извършихме доста изследвания, които показват, че трябва да се изразходват редит значителни средства и това е основен елемент на ОСП, ако използваме общественото благо като централна цел. Има и странични цели. Селските стопани имат нужда от помощ, за да се приспособят. Необходим е също така капацитет, експертни знания, проследяване, не може всичко да се прави с, с стимули, трябва да се постигне баланс между регламентирането и е, стимулите. Тук има някои компромиси, както обсъдихме с докладчика, прости мерки, които лесно се разбират от фермерите, ниска степен на административни мерки, които обаче са ефективни, водят до точни екологични резултати, които са чувствителни към изменението на климата. Не може да се използват стандартни решения за всички. Понякога ние не се тревожим толкова откъде проистичат е, емисиите, ако можем да спестим някаква емисия. Не може да се свръх опростяват решенията. Имаме, изправени сме пред дилемата, ако искаме да постигнем целите си, мерките трябва да бъдат премерени, нацеленасочени, което изисква планиране, програмиране това не трябва да бъде сложно на равнището на, а, фер, на селските стопанства. Това е по-типично за втория пол. Така че тук може да видим, че от една страна се опитваме да постигнем каквото искаме с, с мерки. В някои случаи трябва да приемем един по-целеснасочен подход, който се съсредоточава повече върху втория стълб. В нашето проучване се опитваме да предложим да разделим някои от средствата, някои от мерките, които могат да бъдат разделени на три нива Първото ниво е сравнително просто, то може да се приложи практически във всички селски стопанства и ще доведе до известна полза за всички стопанства. И нашето предложение е свързано с определенето на приоритет те, приоритетни сфери, поддържане на стопанствата и прости планове, които да помогнат на стопаните да планират поддържането на почвите, торенето и така нататък. Ако се направи това, тези мерки могат да се прилагат повсеместно и това ще доведе до преки плащания по първия стълб. Вторият мярка, свързана с обществено, обществени блага, които могат да се прилагат в по-голямата част от Европа. производството на екологосообразни продукти, 50, 60, 70, 80 милиона хектара в Европа могат да бъдат включени по тази точка. Тук няма проста рецепта. Тези мерки могат да бъдат по първия стълб или по втория път. И накрая нещо, което е много целенасочено, обучение в инвестициите, трябва да се прилага един по-програмен подход. И това е макрокартината в ОСП. Тя очертава основните аспекти на мерките по първи и по втория стълб. Има редица други идеи. Трябва да се постигне една регулаторна а, основа на ефективни мерки, на някои мерки, които не са много ефективни, трябва да се консолидират стандартите, и да се опитаме да изясним разграничението между спазването на предписаните разходи. Много е трудна темата, колко може да платим на фермерите, трябва да разгледаме фиксираните разходи, променливите разходи, също така трябва да се предвидят известни стимули, за да може да се ангажират селските стопани. Необходимо е също така да се насочат някои средства към втория стълб, за да може това да бъде използвано за стимул, като стимул за изразходването на средства по втория стълб. Това е много важно за последователното приложение. Накрая, поради целите на социалната жизнеспособност, тези мерки следва да бъдат главно по силата на модела по втория стълб. Много трудно да се предвидят системи в ОСП, които да могат да се прилагат за много малки стопанства, тъй като има опасност от свръхбюрократизиране. И така, тук имам три а, карета. Искам да ви представя различните възможности. Трябва да постигнем баланс между това какво трябва да се прави по първия стълб, какво не бива да се насочва към първия стълб, а трябва да остане във втория стълб, но има и едно междинно кре а, някои от мерките се а, ориентират наляво към първия стълб, други мерки могат а, да се придвижат или към първия стълб, или към втория стълб. Може да има възможност за ефективна система, за ефективни проверки и проучване и а, екологично регламентиране. И два въпроса преди да свърша. Това е един от тези въпроси, е твър... много трудният въпрос на съфинансирането. Когато имаме една политика, имаме нисък принос, по-нисък принос от европейския бюджет. Именно това е една от причините, поради които ние поставяме акцента върху позеленяването на първия стълб. Много държави членки не искат да преминат към втория стълб. Искаме да избегнем ситуацията и това е много важно и за парламента за а, съфинансирането по различните стали, а, стълбове. Тук, не би тря... Тук би трябвало да имаме възможност да определим а, правилна политика за съответната цел и трябва да бъдем достатъчно смели и да заявим, че съфинансирането трябва да отговаря на обществените интереси на Европа. И накрая не можем да направим всичко, което е необходимо по отношение на екологичното публично благо чрез ОСП. Необходими са и други мерки. Необходимо е да се спомене съвсем накратко. Може да има помощ от други европейски политики, има нови начини за ангажирането на пазарите. Има също така и частни интереси, например водни компании, които извършват плащания на селските стопанства за сега много ограничени, но това би могло да се развие по-нататък и определено са ни необходими иновации и а, технологично развитие, което да бъде не само в полза на селските стопани, необходимо е технологично инвестиране. Трябва също така да осъзнаваме, че някои от нещата, които се случват в селското стопанство, се ръководят от енергийната политика извън ОСП, ако искаме един устойчив и полезен резултат, трябва много внимателно да се хармонизира ОСП с другите политики. Много важна роля се отдава и на търговията на дребно. Последното, окончателното послание е, че може да се развият мерки в рамките на ОСП, които не са напълно съвместими винаги с, с свръхопростения подход, а изискват внимание на микроравнище. Ние също така ще ви бъдем благодарни за вашите реакции, вашите коментари, които да отчетем в окончателния текст на доклада. Господин Дас. Благодаря, господин председател. Аз благодаря много за този доклад, който беше изнесен. Съжалявам много, че много колеги просто не присъстват в залата, тъй като те имаха съвсем противоположни позиции по отношение на дискусията по ОСП смятам, че би било добре те да могат да чуят такива фундаментални доклади, защото всъщност е, до голяма степен неговите тези съвпадат с тезите в моя доклад. Аз мисля, че понякога проблемът е свързан с разбиране, но нека все пак още веднъж си зададем въпроса как можем да избегнем смесването между първи и втори стълб – аз бях малко объркан от това, което беше включено в този втори широк стълб. Защото все пак мисля, че тук е необходимо някакво изясняване, какво точно се включва между първия и втория стълб. Имам няколко въпроса. Един е доста предвидим. Стопаните ще реализират обществено благо, ако намалят емисиите от стопанствата. Обикновено под емисии си има предвъглероден диоксид и метан. Да вземем метана. Ако искате да се намалят емисиите от метан, единственият начин е да се намали броя на преживните животни в Съюза. Така че за мен единственият начин един фермер да реализира обществено благо е да намали броя на преживните животни. До това според мен ще доведе вашата теза. Другото предложение за реализиране на обществено благо да направим така, че органичните фермери да се останат органични. Вижте, този сектор трябва да се води от потребителите и клиентите – Клиентите в един магазин казват, аз искам органични продукти. Това та броя хектари с органично производство. Ако казвате, че хикс на брой хектари трябва да са с органично земеделие, това означава, че ще имаме излишък органична продукция на пазара и цените могат да се сринат при това положение. Хората, които работят този сектор, изведнъж ще установят, че нямат почва под краката си. Това няма да е от полза за органичния сектор, ако опитвате да наложите определено количество земя, което да се обработва по органичен начин. Благодаря. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Мисля, че това изследване беше подходящо и към първия дебат, който проведохме. Много съм благодарен за указанията, които то съдържа. Представени са конфликтните моменти и, ако мога така да се изразя, ние ще се опитаме в новата реформа на ОСП да обвържем предоставянето на обществени блага с екологичния фактор. Три основни аргумента намерих в изследването, които са интересни за нас и които ние признаваме, защото всъщност за нас беше задължително на първо място европейските земеделски стопани да произвеждат храни, т.е. по обществени блага. Но има три проблема, които искам да посоча. Първият Ако искаме да включим това в новата реформа на ОСП, то не трябва да доведе до там да бъдат въвеждани нови механизми за контрол и отчетност за селските стопани. Да, наистина, когато въвеждаме подобни схеми, ни е необходим механизъм за отчетност и контрол, но вече ние имаме такива механизми, примерно този на кръстосаното съответствие. Този механизъм вече е известен на селските стопани, те го познават и до някъде го обичат. След това контролен механизъм във втория стълб по екологичните програми. Въпросът ми е дали правилно съм разбрал, къде този механизъм на отчетност и контрол за озеленяването и за публичните блага трябва да бъде включен. Второ, когато го включим във втория стълб, ще се получи така, че някои държави членки няма да могат да предоставят средства за съфинансиране. За това вие казвате, ако може в първия стълб, тогава няма да имаме проверка. Моя въпрос е, тогава можем да си представим да го включим във втория стълб, обаче без е, съфинансирането. Въпросът ми е дали от ваша гледна точка това е решение да го представим като мярка от втория стълб. И третия въпрос, който ни занимава повече като аграрни политици, а не толкова е свързан с изследването. Да, вие посочихте мерките, казахте, че има мерки, които са необходими за всички. Второ, има мерки, които е, така не са съвсем необходими и трето има съвсем специфични мерки. Обаче в Европейския съюз има друга позиция, а именно възможността държавите във втория стълб да прилагат екологичните програми по съвсем различен начин и нашето опасение, както каза и господин Дес, или казано по друг начин, това, което не трябва да става с новите програми, да бъдат подкопани след като въведем компонентата озеленяване. И това е, е приятното тук, че могат да се правят изчисления и нямаше да представя добри аргументи, ако кажа, че земеделския стопанин трябва да провежда мерки за скрининг, той ще получава 60 евро на хектар, а във втория стълб отпадат съществуващите екологични програми. Точно това трябва да се избегне. Виждате от моя въпрос, че е, наблягам на опасността от смесване между скрининговите мерки и е, мерките по озеленяването и е, мерките от втория стълб. Благодаря на колегата Яр. Давам думата на колегата Магинес. Um, Почти ви взеха функциите. Радвах се, че пак започнете да ги упражнявате. Искам да се спра на седми и осми диапозитив. Те заслужават повече внимание. На седми слайд се казва. Директните плащания допринасят за реализиране на обществени блага, но това не е тяхната основна цел. Не съм сигурен, че тази част на изречението е важна. Трябва да си дадем сметка, че сегашната система работи върху публични блага. Ако искате да се задълбочи нивото на обществени блага в селското стопанство, да се добринася за биоразнообразно климатичните промени, водите и ползи и почвите, не трябва ли да помислим за по-голям бюджет? Как ще решим бюджетния въпрос? Осмия диапозитив. Визирате достатъчни бюджетни средства. Всички знаем, че състоянието на бюджета е много тежко. Хубаво да кажа какво точно имате предвид тук. На второ място, консултациите и обучението на личността на услуги. Можете ли да дадете повече подробности по тези въпроси? Да не би да предлагате в реформата да вземем предвид и осигуряват на консултации и обучение за стопаните. В много държави членки тази идея не се ползва с толкова голямо одобрение. Можете ли да кажете какво мислите вие по въпроса за обучението и консултациите. Много пари ще трябва да се отделят за реализирането на обществени блага. Така казахте. Може ли да влезете в подробности? Комисаря Поточник е съгласен с моето мнение, че природозащитниците смятат, че селското стопанство е най-добре да се постигнат резултати, защото това е доста ефтина. Искам да получа цифрите, за да видя каква точно полза, какви са количествените измерения на полза, които могат да се реализират от ОСП. И на последно място, щеше ми с това изследване направено преди две години, а не сега. Защото се намираме на много деликатен момент в преговорите, но така или иначе получаването на изследването и в този момент е доста полезно. Благодаря, Мария. Корадо. Ще се спра на три момента. Дейва ще се спре на останалите въпроси, които бяха повдигнати. Първо емисиите метан. Благодаря за този въпрос. Заради проблема с метана като биопродукт от животновътството, не е отчетен достатъчно в дискусиите за климатичните изменения. Те обръщат внимание по-скоро на въглеродния диоксид, а не на метана. Преди да приключи обсъждането на реформата, може да се окаже, че... А питам се, дали парламента не може да помоли комисията да разгледа този въпрос от сега, тъй като той е доста сложен. До момента се поставя акцент върху биогоривата, извличането на допълнителни приходи, без обаче да се ясни какви ще са последиците за околната среда. Може би трябва да помислим повече за предоставянето на стимули на стопаните, за да интегрират животновъдни политики и да изпълняват тези политики. И това ще допринесе за техните доходи, но и ще спомогне за управлението на отпадъците и емисиите. Ще може отделената енергия да се използва за местни цели. Това е една комплексна политика, която трябва да съчетава правилните финансови стимули – тарифирането на енергията, мерки за подпомагане на пазара, като зелени сертификати и други регулаторни елементи, които също имат отношение към решаването на проблема. Органичното земеделие. Правилно казахте, че има срив на това земеделие на някои места, например в, в Германия – Министра на селското стопанство, господин Кунас на времето, каза, че селското органичното земеделие в Германия трябва да стигне 20 на 100. Това е безотговорно. Ако се каже, че целта е 20 на 100 на производителите и на пазара, ще се окаже, че повече хора се занимават с органично земеделие, а пазара не е разработен. Това е много опасно, защото пазара е ключов елемент за производителя. Ако пазарът не е развит достатъчно, производителите ще фалират и това ще обезкуражи екологичното замеделие. Така че въпросът е опира до политиката, на която ще се спрем в това отношение. На последно място консултантските услуги. Съгласен съм с Мериан, че това е много важен въпрос. Можем да говорим за финансови стимули. Хубаво. Без тях земеделските стопани няма да се справят. Те трябва да имат стимули, които в момента обаче аз не виждам. По този въпрос трябва да се работи. Но другия елемент са консултациите. Не можем да очакваме стопаните да адаптират начина си на производство, да правят нови неща, да реализират обществени блага, без да знаят как да направят всичко това. Стопанина няма да иска да рискува да фалира и да загуби приходите си. Той се нуждае от консултации и известно насърчение да промени начина си на работа, да е сигурен, че има гаранция, че това няма да му доведе до финансови негативи. И тук се стига до един основен проблем. Както каза Дейвид, Човек може да говори за упростяване, но самото реализирано общественото благо е много по-сложен въпрос. Трябва да видим как може да се извърши това упростяване. Колкото и да е сложен въпрос, е, трябва да намерим как да го упростим. Тук възниква въпроса за консултациите, наблюдението, контрола, надзора земеделските стопани са обект на много посещения с най-различни цели. Ако не опростим системата, те ще бъдат обременени с много време, което да отделят за бюрокрация. Не можем да помислим за следната идея, която все пак е доста оригинална, макар и да може да бъде критикувана. Да се съчетае контрола по първи и втория стълб да се извършват единни посещения. Фермерите не харесват много посещенията, които се извършват. Но ако тези контроли съчетаят с визити с цел консултации, ще е по-добре. Ако при контрола се осъществ... констатира проблем, ще се наложи санкция. Но въпросът е, че тази санкция може да се избегне, ако има елемент на консултации. Защо да не се съчетаят помещения, посещенията? Те да включват консултативен елемент и контролен елемент. Да имаме специалист по контрола, по консултациите, по наблюдението. Тези три специалисти да чуят какви са проблемите, консултанта да каже на контролера, вижте, това не може да стане, ако не се направи това. А контролера може да научи нещо ново от консултанта, как да се реши проблема. И така земеделския стопанин ще бъде обект само на едно посещение, което ще се извършва от време на време. То ще касае първия, втория стълб, контрола, наблюдението и консултациите. А ако не предвидим повече средства за консултации, общественото благо, което обсъждаме, няма да бъде реализирано. E- Благодаря, Корадо. Дейвид. Благодаря. Искам да отговоря съвсем накратко на някои от въпросите, с които не се занима Корадо. Единият въпрос, третия стъл, който беше споменат от господин Дес. Ние не предлагаме трети стълб, съжалявам, ако това не е станало ясно. Това, което се опитваме да направим в тази диаграма, е да е, направим едно каре с мерки за общественото благо, за да видим е, как тези мерки някои отиват в е, първия стълб, другите потенциално могат да отидат и в втория стълб. Ако прочетете предложението на комисията, те дават е, едно много широко понятие. Това, което ни липсва, е, са по-конкретни предложения за това, коя мярка към кой стълб да се насочи. Ние се опитваме да подпомогнем този дебат чрез систематизиране на различните мерки за озеленяване, някои, които са достатъчно прости и всеобхватни, за да бъдат насочени към първия стълб. Ние просто искаме да насочим по правилен начин тези мерки, за което е необходимо по-голямо внимание. Това не е технически проблем, не е политически проблем, това е технически проблем, за да може да се избегне критиката на сметната палата, но има и политическо измерение. Един от въпросите беше свързан с наблюдаването. Ако мерките са по-целенасочени, те следва да бъдат проследяване и мониторинга по втория стълб дава по-добри резултати, но ако предоставяме обществено благо по стълб 1, ние трябва да извършим известно а, проследяване, иначе няма да знаем какво правим. По въпроса за съфинансирането, дебатът е дълъг от теоретична гледна точка, желателно да има обществени ползи, които ако се предоставят на местно равнище. Ние задаваме въпрос дали това може да се направи на регионално равнище, дали може някои неща да бъдат финансирани със собствени средства, тъй като това дава значително по-голяма свобода. Това има ли опасност за объркване между първи и втори стълб. Да, в момента има известна опасност, защото всеки говори за мерки, които могат да отидат и в едната и в другата посока. В втория стълб са необходими по целенасочени мерки, но тези мерки трябва да бъдат описани според целите, според техническите възможности, дали може това да се вмести в рамките на програмния период. Необходимо е малко повече информация от комисията е, относно какво ще се плаща на селските стопани за една година и дали можем да поемем едногодишен или многогодишен е, ангажимент. Това са технически въпроси, не толкова политически, но необходима прозрачност, ако парламента е, иска да се ангажира и това са въпроси, които трябва да разгледате. По въпроса за бюджета, колко пари ни трябват, има редица проучвания в Европа. Ние също сме правили изследвания. Ако искаме да предоставим всички, да постигнем всички цели, и ако използваме схеми на доброволен стимул, можем най-спокойно да изхарчим 30 милиарда евро. Тук всъщност не говорим за голямо намаляване на ОСП, можем да постигнем големи, голяма част от целите в рамките на ОСП. ОСП не е необходимо да бъде направено ефтина ОСП, ако искаме да постигнем високите стандарти. Аз мисля, че в общи линии отговорих на зададените въпроси. Благодаря. Искам да добавя две неща. Едното е по въпроса за стълбовете. Мисля, че обществените блага, според мен, трябва да бъдат решавани в двата стълба, поради простата причина, че ако с тях се занимаваме само в втория стълб, там има само 13 милиарда, т.е. няма да имаме възможност да направим достатъчно. От друга страна, мисля, че не трябва да има прехвърляне от първия към втория стълб, защото това води до много проблеми. Първо, ам, първо фермерите ще почувстват, че губят. И на второ място има и риск с бюджетните власти. Добре, ще кажете намалявате първия стълб, прехвърляте средства във втория стълб, ами тези средства може да се спестят. Трябва да се избегне дублирането между първия и втория стълб. Е, много е важно какво прави човек в първия и във втория стълб. Ако има добри е, семеделски практики в първия стълб с кръстосано спазване, това няма проблем. От друга страна, ако комисията каже, че агроекологични мерки е, ще бъдат насочени е, в е, участие в първия стълб, участие във втория стълб. Ние се питаме как ще можем да управляваме. Мисля, че това, което Дейвид каза, е правилно. Бюджета ще бъде недостатъчен да се направи онова, което е необходимо за общественото благо. Винаги ще бъде недостатъчен. И а, си мисля, че ако публичното финансиране няма да бъде достатъчно за необходимите стимули за селските стопани, тогава нашия подход би бил ефективен. Следователно, без а, а, пазарни решения за ползи от управлението на земята, ние няма да постигнем целите, които сме си заложили. Има, а, има такива решения. Едното е банкиране на местообитали, на местообитани, на хабитатите. Ние можем да предоставим значителни средства чрез изплащането на кредити поради земеползването и тези кредити чрез банки да бъдат прехвърлени за дългосрочни инвестиции на селските стопани от гледна точка на водата. Не виждам как просто можем да налагаме разпоредби на селските стопани без допълнителни пари, защото всъщност няма да има допълнителни пари. И тук има много примери вече на споразумения между а, между комунални водоснабдителни служби а, и да се предписва на фермерите, трябва да се направи еди какво си, за да, бъде остан, за да остана водата чиста за което ще ви бъдат предоставени средства. Ако водоснабдяването а, а, не може а, да а, получи, а, значи ако вие не направите това, което е необходимо, тогава системите за водоснабдяване ще трябва да изчистят водата и тогава ще трябва да се удържат пари. А ако не се въведе пазара под някаква форма, аз тук не говоря за схеми за търговия на емисии, аз говоря за неща, които са по-ограничени от рода на ам, договори между водоснабдяването и, а, и а, фермерите. М- ще има трудности за убеждаване на фермерите, че те би трябвало да следват а, а, правилата. Благодаря на Дейвид Болок и Корадо. Беше много интересно вашето проучване, което ще ни помогне в нашата работа. Искам да благодаря на а, представителите на комисията и на евродепутатите, ако няма нищо друго, което искате да кажете, искам да закрия днешното заседание. Ще се видим на следващото заседание на 2 май в 3 часа. Приятен следобед!